Uh, good morning, dear colleagues. Let's start our work today. First is a draft. Добър ден, колеги. Нека да започнем работа. Ако нямате възражения по дневния ред, можем да го считаме за прият. Няколко съобщения. Първо, комисия НВ и Конт ще проведат изслушване относно проследяване на а, продукти от тютюновата промишленост. Края 12 юли 10.30 в рамката на заседанието КОНТ. Дебата е свързан с оценката на публичното допитване относно изпълнението на системата за проследяване и сигурност по смисъла на член 15 и член 16 от съответната директива за тютюновите изделия. Добре дошли! На второ място във връзка с съвместния обмен на мнение е, относно Координационния център за бърза реакция. Има съвместно изслушване ДВН Виконт във връзка с специалния доклад Механизъм за гражданска защита, координация и е, бърза реакция на е, събития в рамките, извън рамките на Европейския съюз. Тази аспекти са изключително ефективни. Онези, които ще посетят е, съответно координационния център и които посетиха 30 май ви каним горещо отново на 12 юли да присъствате на тази среща в 9 часа на съвместното заседание нв 9 с Генерална дирекция ЕКО относно функционирането на центъра, резултата от консултациите и анализа, който е предприят. Всичко това ще бъде разисквано в рамките на средносрочната оценка на този е, център. Оценката се очаква да излезе в рамките на септември. По-нататък ще има и обмен на мнение по време заседанието КОН с МВИ-9 във връзка с специалния доклад на Сметната палата. А както споменах по-рано, това е механизма за гражданска защита. Извънредни заседания МВИ-3, понеделник 11 септември от 19 часа час и половина ще продължи заседанието в Страсбург, за да се разискват а, измененията които се предлагат относно управлението на досието Енергиен съюз. 20 езика е днешния режим за устен режим. Заседанието се излъчва в интернет и също така разполагате електронно с документацията. Ако няма да има тези е, възражения относно протокола на заседанието 3-4 май, ще се считат за приети. И така, по същество, първата точка от днесния ден – общи правила вътрешен пазар на електроенергия, преработен текст. Обсъждане. Докладчик по темата е господин Поц. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. През последните години отрасъла премина през много сериозни промени във връзка с раз, различните аспекти по отношение на разпределение производство, парникови газове, ВЕИ, увеличаване на ефективността октомври 2014 година заключенията на съвета стигнаха до съгласие относно пътя за Европейския съюз и 2015 година бе потвърдено твърдото желание и воля на Европейския съюз да има водеща роля. Що се отнася до енергийните устойчиви системи? Е, това изисква основен подход – който да е хармонизиран. За това се изиска всъщност и създаването на енергиен е съюз. Ниско въглеродната економика, съответните промени в пазара на електрически енергия е много важен аспект от всичко това, както по отношение на търговията на едро и предоставянето на системите на граждани. Цялата система следва да стане по-гъвка в крайна сметка, за да може да бъде централизирана системата, но също време, обаче да има активно участие на ВИ. Що се отнася до дела на ВИ, те се отвоиха като източник от 14,4% 2004 до 28,4% е, през 2015 година. ВИ а, и е, енергията, която се добива от ВЕИ, вече е по-ефтина дори и от изкопаеми горива добиването, което означава, че е изключително важно за привличане на инвестиции и заема а, вече над милион а, работни места, а в цифрово измерение 16 милиарда евро, което е изключително важно и е част от нашата сигурност. Пазара на електрическа енергия следва да отговаря активно на потребностите на клиентите си, на гражданите, включително включвайки нови агрегатори по-нататък сигурността на доставката е много важен аспект, което тревожи много държави членки, що се отнася до стабилната основа и националния аспект на всички тези въпроси. Интегрирания пазар изисква единни правила, укрепване на регионалното сътрудничество, за да може в крайна сметка да не се изкривява функционирането на пазара, а да става все по-ефективен отрасъл. В този смисъл се изисква съответната законодателна рамка. Двете предложения са насочени на търговията на едро, регламента и на дребно, т.е. директивата. И по този начин се обхващат различните аспекти на пазара, създава се нов дизайн на пазара на електрическа енергия взехме решение да направим проекто становище само върху директивата с съдокладчниците, затова ще се спре само на това. Имаме възможност обаче да предлагаме изменение и по регламента, особено след заседанието днес на координаторите. Всичко това ще стане ясно, така че ще можете наистина да предлагате изменения и към този проект, законодателен акт. Това ще бъде изключително важно. И сега, що се отнася до предложението на комисията относно увеличаване е, производство от ВИ източници е, и липсата на ясни правила на пазара, е, участието на операторите, интегрирането на ВИ е, операторите в е, електроенергийния сектор са важни въпроси. А, действително, потребителите трябва да бъдат винаги в центъра на вниманието, за да се гарантира равнопоставеност, що се отнася до участието на дела на ВЕИ на пазара и да се гарантира регионално сътрудничество. Е, необходимо е да се гарантира така, защото целите на европейската е, политика да бъдат напълно е, постигнати за което е необходимо да се изменят както регламента, така и директивата. Преходът трябва да се осъществи по такъв начин, че да бъде поносим за потребителите, по-голямо въздействие върху интеграцията на пазарите, включително функционирането на пазара на Едро, за да има равнопоставеност за всички участници. Новата а, законодателна рамка на европейско и национално ниво трябва да доведат до справедливост участието на новите субекти като агрегаторите, достъпа до пазарите на всички участници и да няма дискриминация по отношение на други пазари. Сигурност на енергийната доставка. А, не бива да се а, заплашва, трябва да съществува винаги този принцип и трябва да бъде важен важно участието на държавите членки в този принцип, иначе нещата няма как да успеят. 25 изменения съм предложил. Надявам се, че ще има добро сътрудничество, както и до сега, с докладчиците в Сянка. Темата няма силен политически характер, така че се надявам, че ще бъдем в състояние да стигнем до много добро предложение. Максималното възможно, подчертавам, че Пазарът на електроенергия е изключително важен за правилното функциониране на целия енергиен пазар, така че има ясни приоритети за нас в тази насока. Благодаря, госпожо председател. Председателката. Благодаря докладчиците в Сянка и колегите, които искат да се изкажат. Госпожа Пятикен. Uh, uh, Благодаря. Благодаря и на колегата за подготовката на становището и неговото експозе относно състоянието на нещата сега. И сега няколко аспекта искам да засегна. Мисля, че комисията трябва да обърне приоритетно а, значение на тях. Надявам се също така, че и измененията ще отразят като цяло и позицията на парламента. Първо, знаем, че е, пазара на електроенергия и енергия като цяло преминава през голяма промяна. Имаме и ясна цел до 2050 година за преобразуване на е, електроенергийния пазар. И в този смисъл е необходимо да се увеличи участието и дела на източниците ВЕИ и на второ място използването също така на интелигентни а, системи за измерване на потреблението и гъвкави източници, с които да гарантират гъвкавост при използването на ВИ. Е, имайки предвид всичко това, декарбонизацията също така трябва да се има предвид, така че какви са приоритетите във връзка с участието на ВИ? Какво е положението за ВИ? Те винаги ще бъдат някакси втора ръка, имайки предвид големия дял на атомната енергетика и централи. Там наистина трудно може да стане промяната, що се отнася до връзката с мрежата, ако необходимо е постепенно да се увеличава дела на ВИ, но винаги ще има проблем при продажбите на едро. Как точно ще се стигне до баланса? Трябва да се стъпи на пазарните механизми в тази насока и ценовите което означава, че когато се увеличава количеството, очевидно трябва да се затварят старите съоръжения, устарелите за производство. Тогава в какъв процент? 70, 50, 40 и, и прочее извеждане. Ето това е важно, когато се има предвид производството. Същото мога да кажа, че що се отнася за потребителите. Основната част от потребителите на електроенергия са много важен аспект от целия анализ от една страна, а от друга страна, когато говорим за слънчевите панели и производството от слънчева енергия и значителния дял, е, вероятно те ще изместят до голяма степен, ако не цялото производство на малки атомни централи мисля, че по този начин електропроизводството от две и трябва да имат същия приоритет на пазарен а, а, принцип, без допълнително финансово натоварване, особено когато говорим за по-маломащабните съоръжения. Това е връзката във връзка и със също така а, интелигентните системи а, за пренос, мрежите и интелигентните системи за измерване на потреблението. Е, каква, е, какъв е смисъл, разбира се, от тук има политически елемент е, също така в директивата във връзка с свързаността, защото знаем, че ВИ са наистина променлив източник на е, електроенергия. Ако нямаме високоволтажната система на супермрежите, очевидно няма как да можем да участваме, но нашата система преносна е стара, знаем това. Така че можем можем 20% да реализираме економия само ако обновим тази преносна система. И а, по отношение на гъвкавите източници, това е нещо много важно. Така че надявам се, че тези супер преносни, преносими мрежи, начина на измерване на потребление ще бъдат сърцевината на анализа. Благодаря много. Благодаря. Госпожа Рис за Алде. Благодаря, госпожа, госпожа председател. Госпожа Пунсет е нашия докладчик в Сянка. За съжаление, тя не може да присъства, затова ще представя нейното становище. Тя приветства становището на комисията като добра основа. Благодари на докладчика по становище, господин Пост, за работата му. Чета, че е необходимо да се укрепят някои аспекти. Трябва да се подкрепят потребителите, както в, бизнес, на бизнес ниво, така и индивидуалните потребители. Трябва да има много внимателен анализ на разходите като се отчетат интересите на всички заинтересовани страни, тъй като таксите за електроенергия могат да бъдат пречка пред развитието. Бързо ли чета? Да. Тъй като по този начин ще се постигне повече предсказуемост и ще се окаже подкрепа на системата. Това е изключително важно за домакинствата и дребния бизнес. Екологичните, социални, економически ползи в дългосрочна перспектива също трябва да се имат предвид, когато се преценява колко ще струва достъпа за всички потребители и също господин Пунсет подчертава ролята на междусистемните връзки, които са изключително важни за вътрешния енергийен пазар, не само за сигурността на доставките, но и тъй като те играят съществена роля в постигането на климатичните и екологични е, изисквания. Също е необходимо да се има предвид важността на стабилните цени за потребителите. Тя благодари на докладчика по становище и очаква по-нататъчно добро сътрудничество. Благодаря. Давам думата на госпожа Килонен. Благодаря на докладчика за неговото становище, което е добра основа за електронно електро... пазара на електроенергия. Аз имам намерение да внеса изменения. Те са свързани с енергийната ефективност и използването на възобновяеми електроисточници, енергоисточници, въвеждането на нови технологии. Всичко това изиска и научни изследвания и извършването на прогнози на европейско равнище, като се има предвид дългосрочната перспектива. Въвеждането на все повече възобновяеми енергоисточници, които имат по-слаб вреден ефект. Как можем да подкрепим различните сектори на индустрията, как може да се отчитат и останалите законодателни разпоредби, така че да се постигне истинска полза за операторите, които произвеждат енергия, както и за потребителите. на следващо място искам да се спрем на съхраняването на енергия, особено от вятърни, слънчеви, инсталации и използващи морските вълни. Аз съм политик, обичам да обръщам внимание на въпросите на сигурността, затова трябва да видим какъв е ефекта от сигурността при използване на интернета. В различни е, части на Европа а, е, има оплаквания от хората за достъпа до енергия и а, е, какви са възможностите за подобряване на доставките. Трябва да се а, подчертае важността на подобряване на осведомеността на хората, да могат те да участват в различни дейности, що се отнася до енергосистемите, въвеждането на интелигентни системи в по-широк мащаб в Европа. Искам да поставя също и идеята енергетиката във ваша услуга, както в сферата на транспорта, както има там инициатива мобилността във ваша услуга. т.е. да се обърне повече внимание на това, че става дума за услуга. Очаквам с нетърпение доброто сътрудничество с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря. Господин Скрилек има думата. Благодаря, госпожо председател. От името на Зелените приветствам доклада на господин Пос. Той е добра отправна точка за внасянето на допълнителни подобрения в становището, което е изготвено. Искам да подчертая няколко, според мен, важни неща. Така че това становище да се подобри и да стане по-приемливо за Комисията по околна среда. Знаете, че ние трябва да се придържаме към компетенциите на нашата комисия. Госпожа Питикайнен каза, че трябва да имаме ясно заложена цел за намаляване на емисиите на СО2, на климатичните промени, да се подчертая в становището какви инструменти могат да се използват за постигането на целите. Важно е да се допълни становището с а, такива теми, като механизми, а, свързани с капацитета, как да се работи за а, целта, която е заложена в тази насока, за да има по-широко включване в енергийния микс на възобновяемите енергии това, което все още не е, фигурира в становището, са гражданите и техните права. Нещо, което е в центъра на вниманието а, в а, изграждането на енергийния съюз. Необходимо е да се подсили енергетиката за гражданите, този аспект. Как могат да участват в енергопазара? Как отделните участници могат да играят своята роля в пазара на електроенергия? Изключително важно е да се подчертае ролята на производството на електроенергия в малък мащаб. гражданите на Европейския съюз не може да се очаква, че ще имат само роля на потребители, въпреки че искаме да се подчертая ролята на активните потребители. Потребителите, може би, са група, която не е заинтересована чак толкова в участието на пазара на електроенергия, не може да играе роля в други сфери. Може да редефинираме дефиницията за ТСО, Потребителите се нуждаят от интелигентни технологии, най-вече от устройства интелигентни устройства за измерване на потреблението. Освен това, при поискане да могат да получат информация за а, сметките, които дължат, ако искаме да имаме активни потребители, трябва да предвидим по-активна роля за тях за да могат да бъдат по-активни на пазара за електроенергия. Това са основните неща, които исках да подчертая от моя страна. Очаквам да продължим сътрудничеството за окончателното изготвяне на становището. Благодаря госпожа Дорнано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашата работа. При разглеждането на тази директива, що се отнася до общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, е повод да припомним какви са целите в тази сфера. В контекста на кризата, която преживяваме, става ясно, че регулирането на цените на електроенергия е необходимо констатираме, че либерализацията на този сектор не можа да осигури доставки, които да са по-стабилни, по-стабилни цени също. Тази директива не трябва да наврежда технологическия неутралитет при избора на източни на енергия. Искам да предложа също изменения в този текст. Що се отнася до становището, докладчикът предлага да се въведе система за предоставяне на информация, без да се води до висока административна тежест за държавите членки. При форс-мажорни обстоятелства може да няма друг начин да се справим с ситуацията, освен временно регулиране на цените. Аз не съм съгласна с докладчика за въвеждане на изискваност за рентабилност, що се отнася до складирането на електроенергия. Не трябва да се нанася ущърп на енергийния пазар и сигурността на инсталациите, като се намали качеството. Необходимо е да има поне минимум конкуренция, за да има новаторство, но това не трябва да противоречи на интересите на държавите, членки и на потребителите. Благодаря, господин Педечини. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика. Енергийната ни политика винаги се е основавала на модел, който се опитва да заобиколи идеята за централизирано производство и да потърси възможности за разширяване на производството на възобновяеми енергоисточници. Това изисква внимателно да разгледаме въпроса за междусистемните връзки. И да се отчита производството, тъй като в Франция, например, се използва широко атомната енергия, в други държави има други източници на енергия, което се отразява и на цените. Например, в Италия. И въпреки, че някои видове енергия изискват ниски производствени разходи и те се предлагат на потребителите на много високи цени, необходимо е по-широко участие на гражданите. Съществуват стандарти, например в Италия, относно възобновямата енергия защо тогава потребителите трябва да плащат най-високите сметки за електроенергия в Европа, докато потреби... производителите да печелят огромни средства. Мисля, че целият подход води до ситуация, при която гражданите започват да разбират какво се случва, искат по-голяма прозрачност относно това как се формират таксите, които са отразени в техните сметки. Госпожа Гроздерт, благодаря. Господин Педичини очевидно не познава добре ситуацията във Франция. Ние във Франция имаме тарифи за електроенергия, които са разумни. Разбира се, това може да се промени но в момента не е така. По доклада поздравявам докладчика, той е свършил отлична, много сериозна работа по нелека тема. Необходимо е пазарът за електроенергия да бъде много по гъвка тъй като искаме да интегрираме възобновяемите енергоисточници. Трябва да има по-динамично управление. Всичко това изисква повече гъвкавост. Важно е да държим сметка и за сигналите в дългосрочна перспектива, която се дават на участниците на пазара, да има дългосрочни договори, тъй като е необходимо да има видимост. И ако ни предвидим подобни дългосрочни договори, за предприятията, които доставят електроенергия, това ще създаде проблеми. Държавите членки трябва да могат да създадат механизъм за капацитет. Този механизъм трябва да гарантира сигурността на доставките на електроенергия при изпълнението на определени условия. Комисията имаше възможност да се произнесе по въпроса но може би трябва да се подсили тази част на текста малко повече. Създаването на регионални оперативни центрове. Мисля, че това е добра идея, но трябва да сме много предпазливи. Тези центрови не трябва да затрудняват проблем, не създават проблеми на управителите на спортните системи да управляват по-добре системите си за пренос на електроенергия. Пазара трябва да е по-силно интегриран. Оперативните дейности не могат да се прехвърлят, според мен, защото ще се скъса връзката между вземането на оперативни решения и поемането на отговорност. А това е изключително важен въпрос и трябва да сме много бдителни. Читам, има правила, трябва да има правила, свързани с принципа на субсидиарност и в тази област. според мен това е важно. Благодаря, господин Палцо. Благодаря, че ми давате думата. Искам да допълня нещо към казаното вече, що се отнася до принципа на субсидиарността. Австрийският и унгарски парламенти излязоха с мотивирани становища, и това становище беше представено на председателя на Европейския парламент, що се отнася до механизма за капацитета. Европейската агенция трябва да, да е съгласна с въвеждането на такъв механизъм, но в дългосрочна перспектива можем да кажем, че до сега на базата на принципа на субсидиарност Държавите членки бяха тези, които вземаха всички решения. И ние не разбираме защо сега има желание за промяна в системата. Въпроса за дефиницията за енергийния микс. Ако да инвестираме Трябва да държим сметка и за емисиите на CO2. Но заложените нива не могат да бъдат постигнати от електроцентралите. Договорът от Париж и ангажиментите, които са поети от държавите членки, изискват от тях да спазват а, изискванията за а, намаляване на емисии, а това се отразява и върху енергийния микс. Държавите членки не могат а, да развиват своите системи, както каза току-що госпожа Гростет, и аз искам да развия нейната идея. За това говори Австрийския парламент. Става дума за регионалните центрове, оперативните регионални центрове. Те а, трябва да бъдат задължителни. Така някои важни функции а, ще бъдат поети от този център и ще бъдат облегчени държавите членки но доставките на енергия е все още в компетенциите на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. На първо място искам да поздравя колегата Попс за отличните резултати. Ние искаме един интегриран, функциониращ енергиен пазар с достъпни цени за нашите граждани. Това би позволило и ефикасното интегриране на възобновяемите източници. Предложението на комисията е правилно, както и Павел каза, ние искаме да покрием пазарните изисквания, да имаме най-новите технологии и да сме сигурни, че гражданите ще бъдат включени. Искаме също така чиста економика. Но това трябва да се постигне, а не просто да се наложи на гражданите. Има и много хора, които страдат от енергийна бедност. Също така трябва да се помисли за предоставянето на информация, за да може хората да правят разумен избор при избора на своята енергия. За тази политика е много важно каква ще е правната рамка и на национално, и на европейско ниво. Трябва да се допуснат новите участници, агрегаторите – и на европейско и на местно ниво. Е, разбира се, при ясно разписани правила. И накрая упростяването, възобновяемите източници и гражданското участие. Всичко това е важно. Важни са и интелигентните технологии. Разбира се, ще трябва известен период за приспособяване към новия вид оборудване. Благодаря. Thank you, chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. Госпожа Дали има думата. Искам да благодаря на докладчика за работата му по това становище, което е много навременно. Ние обсъждаме точно сега пакета за енергийния съюз. Искаме да преминем към една по-децентрализирана система, която дава повече права на потребителите на енергия. Също така трябва да има инструменти за контролиране на търсенето и предлагането. За съжаление, до сега всичко това е много ограничено – Докладчикът мисля, че иска да ни отведе точно в тази посока. Има няколко идеи, на които искам да наблегна. Екологични елементи, възобновяемите източници или ВЕИ. За да може да имаме възобновяеми енергоисточници, с активно участие на пазара, ние ще трябва да позволим краткосрочни пазари за електроенергия. Това ще позволи трансгранични услуги и задоволяване на нуждите на потребителите по-добре. Аз, например, съм от много малък остров и една такава стъпка би била много важна за острови като моя. защото ние зависим в по-голяма степен от трансграничното търгуване на енергия. Следователно ни е необходимо това, което Павел предлага, по-голямата интеграция на пазарите, борба с дезинтеграцията. Това ще позволи трансграничните операции, нещо, което е много важно – и е подчертано в становището, може да се каже и по-категорично. Харесва ми, че се говори изрично и за сигурността на доставките. Това е също много важно, ако искаме напълно функциониращ пазар в полза на потребителя. Баланса на отговорностите също е съществен и нашата комисия трябва да говори за него, макар и да сме комисия по околна среда. Това опира до отговорността за ВЕИ и за околната среда, в крайна сметка. Нещо друго. Трябва да сме сигурни, че потребителите, които не участват в местните енергийни общности, не се оказват онеправдани. Би трябвало да се направи така, че участниците също така да имат правата да формулират политики. Всички потребители, както се каза, трябва да имат достъп до необходимата информация, за да могат да вземат решения в много случаи се оказва, че хората просто не знаят колко точно биха потребявали, по какъв начин. Затова информацията ще е много полезна. Тя е полезна и за опазването на околната среда. Електромобилността, това е пътят напред – застъпено е и в становището. Трябва да сме сигурни, че нашите решения са в полза на електромобилността в държавите членки. Благодаря, госпожо Колучи от комисията. Добро утро! Благодаря, госпожо председател. Много ни радва подкрепата за предложението на комисията. Радваме се и че се подкрепя идеята да поставим в центъра потребителя, гражданина. Разбираме, че някои понятия трябва да се доизяснят, за да има гаранция за равно участие на новопристигналите на този пазар – това по някакъв начин ще упражни по-добър контрол върху сметките за потребителя. Трябва да дефинираме по-ясно понятието Extreme Urgency, когато при изключителни случаи отново се въвежда ценово регулиране – Бяха направени и други предложения, които обаче ми се струва, че едва ли ще защитят потребителя или конкурентоспособността. Първо, новите участници или агрегаторите. Те бяха споменати днес неколкократно, тъй като са много важни за реакцията при увеличено търсене. Ние искаме да можем да включим в системата променливата ВЕИ. Ето защо и трябва да помислим за някои допълнителни разпоредби. Докладчикът очевидно иска да се въведат регулирани компетентни безсъторни плащания от агрегаторите към отговорната страна. Съгласно предложенията на комисията, агрегаторите са балансираща отговорна страна. Именно за това и предлагаме изложения механизъм – има обаче и регулирани плащания, които отиват по-далеч от балансиращия механизъм и те не бива да бъдат регулирани. Това няма да отрази реалните разходи. Например, Ако имаме по-низки цени на, дреб, на едро, извинете, няма как да се отрази фактора реакция при търсене. Възможно е по този начин всъщност да се стигне до бариера за тази реакция. На второ място позицията на операторите на дистрибуторската система, която отговаря и за съхранението на енергия. Това са регулирани организации, които трябва да останат пазарно неутрални. А инсталациите за съхранение, както и електрическата инфраструктура, според нас – се развиват по-добре чрез конкуренция. Търговско ориентираните участници могат всъщност да предоставят и чиста енергия и да организират достъпа до тези съоръжения, но това е единствено възможно, ако те притежават ако се мисли по-скоро за ограничаването на тяхното притежание на тази инфраструктура. Ние искаме гаранции, че оператора по разпределението ще работи само по тази задача, а няма да навлиза и в други области. Третия елемент, на който искам да се спра. Той е свързан с таксите за смяна на оператора – в някои държави, като Белгия, Франция и така нататък, тези такси са забранени, за да се защити потребителя. Това се направи първоначално, но след това се разбра, че правителствата бяха принудени да се откажат от тази политика и да въведат отново някаква форма на такси като същевременно се улеснява прехвърлянето към друг оператор. Накрая няколко думи за енергийната бедност. Нееднократно я споменахме днес. Наистина е важно в нашето предложение да имаме добър баланс между развитията на пазара и справедливото предложение за енергийно бедните. Потребителите трябва да бъдат надлежно информирани за всякакви альтернативи. А нашите разпоредби дават доста голяма свобода на държавите членки да се определят възможните альтернативи. Ние не казваме по какъв начин държавите членки трябва да финансират тези альтернативи. Това може да се направи чрез общия бюджет, социалната политика или социализиране на политиките. Тук ние не заемаме позиция. Но според нас, социализирането на политиките трябва да се има предвид като альтернатива. Трябва да се помага най-вече на потребителите, които са изложени на риска електричеството да им бъде изключено, защото не могат да платят за него. Необходимо е да се направи така, че най-бедните да не плащат най-високите енергийни сметки. Много благодаря и сега господин Поц. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за акцента върху приоритетите възобновяемите енергоисточници, пропорционалността, споделената отговорност за преносната мрежа и сигурността и, в, и на инвестициите, и на поддръжката. Ценовата стабилност е също важен елемент и аз мога да помисля по това, което се предлага. Благодаря и за подкрепата за иновациите. Готов съм да работим по тази тема. Капацитета за съхранение е също много важен и един от приоритетите на социалистите и демократите. Ние ще работим и по тази тема. Всъщност, знаете, че ние работихме по тази тема и имам предвид социалистите и демократите и по време на предходния мандат. Зелените говориха за целите. Самият аз не съм сигурен дали мястото на споменатото е точно в тази директива, но разбира се, ние можем да обсъдим това. Самият аз, пак казвам, не съм сигурен дали точно тук трябва да включим конкретните цели, защото тук по-скоро целта е да се определят общите правила за пазара. За мен е важна стабилността, надежността и интегрирането на всички пазари. Госпожа Донано говори за технологичната неутралност, иновациите и безопасността. Ясно е, че трябва да работим и за постигането на тези цели. Госпожа Гростет говори за механизма за капацитет. Тук трябва да има баланс. Според мен тези механизми не бива да се оказват скрити начини да се субсидират изкопаемите горива. Аз би ги подкрепил като преходна мярка, когато се преминава от високо въглеродна към ниско въглеродна економика, но не бива да се стига до скрити субсидии. Благодаря на колегите Капуто и Дали за тяхната подкрепа. Ясно е, че трябва да сме още по-категорични за гражданското участие. Това е приоритети на социалистите и демократите. Краткосрочния енергиен пазар също е особено съществен. Искаме да се постигне добър резултат. И накрая, но не и по значение, отговарям на комисията. Първо трябва да им благодаря за съдействието до тук. Надявам се, че ще продължим да работим така и в бъдеще. Ако сравним ситуацията в различните държави членки, виждаме, че ни трябва балансиран европейски подход. Той трябва да обхване и тъй наречените нови държави членки, да се имат предвид разликите между севера и юга, запада и изтока, И ние и комисията бихме искали да има интеграция, а не центробежност. Знам, че това е важно и за парламента, и за Европейската комисия. Задачата на Европейската комисия е да има интеграция. Аз съм готов да обсъждаме различни модели – е, за да видим как определени мерки могат да се окажат подходящи за различната специфика на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря, господин Пот. Крайния срок за внасене на измененията е 29 юни, 11 часа. Гласуваме на 6 ноември самия доклад в Комисията по околна среда. Преминаваме към следващата точка. Това е доклада на госпожа Конечна. Споразумение за изменение на приятие в Кигали Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой. Първо ще дам думата на госпожа докладчика. Дякую, пани председателя, важени, важени колегове. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Протокол от Монтреал относно веществата, които водят до обедняват озонния слон, вече са резултат от 7 годишни преговори между всички а, е, заинтересовани страни участници. И а, е, Индия, Китай продължават а, е, да се противопостоят на промяната, но изменението влиза, разбира се, в сила от 2019 година като основен инструмент във връзка с намеренията на страните по протокола. Европейския съюз това, тази насока трябва да вложи усилия, за да се ускори процеса по ратифициране. Това се отнася за всички страни, включително развиващите се. И ясно е какво е предизвикателството по отношение на сегашната администрация. Що се отнася до включването на хлор въгле водородите в списъка. Това е един много важен аспект от предложението, така че те да бъдат отразени в документа. Използват се е, при охладителните системи, аерозолите, пените и други продукти. И те се въвеждат като е, замяна на е, флуор, хлор, водородите, също вещества, които нарушават озоновия слой. Обаче, оказва се, че хлор въглеводородите имат много по-голяма потенция, повече от хиляда пъти в сравнение с въглеродния диоксид. Това означава, че тези вещества трябва да бъдат намалени с максимално кратък срок. Първи етап 2019-2023 е, година, в която трябва да започне всичко, за да може да продължи работата с останалите държави 24-29. Имайки предвид протокола от Кигали, мога да заявя, че наистина а, това е един важен документ, който ще укрепи Парижското споразумение. Още една важна законообвързваща стъпка – борбата с климата, промените в климата и поддържане Целта за а, ненадминаване на двата градуса, за които сме се договорили, имайки предвид решението на Обединеното кралство, именно, че дори в рамките на системата и процеса на Брексит, се съгласи да ратифицира а, промяната в Кигали към а, Монреалския протокол. Моля, подкрепете. Благодаря. Благодаря, а, госпожа Конечно. А, господин Фария. Благодаря, госпожо председател. Позволете най-напред да благодаря на докладчика госпожа Конечна относно работата по толкова важна тема. На 18-та среща по страните, проведена октомври 2006, бе прият конкретен протокол по тази тема във връзка с емисиите на вещества, които води до промяна в климата. Трябва да изведем постепенно извеждането на тези вещества, така че да не допринасят бъдеще към промяната в климата и да спрем неограниченото им използване в развиващите се страни. Това влезе в сила 2009 година имаше и процес на ратифициране от тази година насам. Така че ангажиментът на Европейския съюз в тази насока при насърчаване развиващите се страни да предприемат мерки в максимално кратък срок би трябвало бързо да доведе до приемането на онова, което бе постигнато в Кигали, а именно интегрирана политика, постепенна и последователна по този тревожен въпрос. Важно е Европейския съюз да предприеме конкретни стъпки тогава, когато САЩ оповестиха своето оттегляне от Парижкото споразумение. Европейският съюз и Китай на срещата на върха между страните на 2 юни се ангажираха с бързо приемане на изменението, прието в Кигали към протокола. Е, така че в крайна сметка да се води максимално борбата успешно срещу промяната в климата в световен мащаб, така че е много важно да предприемем нещо по отношение на общите емисии, които водят до промяната в климата, за да можем да гарантираме вместо това устойчиво развитие. Така че важно е да отправим ясен сигнал, че Европейския съюз следва да приеме изменението, прието в Кигали към Монреалския протокол. Аз съм убеден, че колегите тук ще са съгласни и ще подкрепят това предложение по този въпрос във връзка с изменението. Надявам се, че това ще стане и скоро. Благодаря. Благодаря, госпожа Дари. Uh, Благодаря, госпожо председател. Говоря от името на Джо Лайнен, който е докладче сянката по тази тема. И първо, позволете да изразя благодарност от негово и свое име към госпожа Коначна за предложението, което ние като група можем да приемам веднага. Разбира се, никога не е достатъчно да говорим за това какъв важен приоритет е промяната е, в климата за Европейски съюз и световната общественост. Казвам всичко това, че през последните години и също така Европейски съюз е ангажиран с постигането на споразумение на международно ниво, така че да се включат хлор въглеводородите в Монреалския протокол и да бъде това задължение за всички държави да спазят тези стъпки. А, също така, надявам се, че ще има съгласие от страна на парламента, така че да отправим и ясно послание към нашите световни партньори относно ангажимента ни в борбата с климата и промяната в климата. Това е много важно по отношение на Монреалския протокол, който според нас е успех в работата по отношение на климата. Срещата в Кигали бе краягален камък в този процес. Изменението от Кигали е важна стъпка относно пълното изпълнение на Парижкото споразумение, защото хлор въглеводородите наистина водят до увеличаване на световната температура с 0,5 градуса със сигурност. Много е важно без компромис да се изпълни изменението за хлор въглеводородите и Европейския съюз ще извърши необходимото, за да спази своите ангажименти за намаляване и извеждане от производството на тези вещества. Държавите членки би трябвало да ратифицират споразумението и изменението от Кагали, за да може да влезе протокола в сила. Необходимо е Европейския съюз наистина да бъде лидер в тази насока, за да се премахнат хлор въглеводородите, да, да покажем на международно ниво какви трябва да бъдат основните стъпки. Важно е да направим прехода към устойчиви альтернативи, което е постижимо и по-полезно -по за економиката, а освен това и безопасно. По този начин Европейския съюз може да запази своята конкурентна способност, що се отнася до производството на затоплящата, отопляваща и охладителна техника, която няма да води до нарушаване на принципите за борба с климата. Така че социалистите и демократите даваме своята подкрепа към проекто препоръката, подготвена от докладчика и ще действаме съобразно това. Благодаря. Благодаря на социалистите и демократите. Следващият оратор госпожа Рейс Ауде. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да съм кратка и да не повтарям казаното. Това не е спорен въпрос, също и за либералите, които представлявам днес. Ние ще гласуваме положително, без изменение утре, с пълна подкрепа на докладчика Конечна. Има сериозни предизвикателства трябва да се отправи апел към държавите членки за бърза ратификация. Преди 25 години беше прият този Монреалски протокол. Виждаме вече, че той дава плодове. Всички експертни документи, които съм чела от участници в този, този протокол, показват а, колко важни са тези въпроси. На времето а, имало други предизвикателства. Не е стало дума толкова за а, измененията в климата. 90% от а, а, веществата, които водят до нарушаване на озонния слой, благодарение на този протокол, а, са а, изведени от е, употреба. Хлор, е, въгле водородите, са 14 пъти по, а, е, с по-силен ефект, въпреки че не нарушава директно озоновия слой. Те се използват в хладилни инсталации и други. С половин градус по-малко може да бъде затоплянето на климата, ако бъдат премахнати тези вещества. Въпросът, който беше поставен и от доклада, е отношението на държавите членки в администрацията Трамп. Виждаме, че има отдръпване от мерките за борба срещу климатичните изменения. И искам да запитам в това отношение каква ще бъде ролята на Монреалския протокол. Благодаря. Господин Екхот има думата. Благодаря. Аз замествам госпожа Алкен, която е с докладчик. Благодаря на докладчика за проекто становището. Ние напълно го подкрепяме. Действително, това е още един позитивен пример за това каква е лидерската роля на Европейския съюз в глобалните действия по отношение на климата. И по-рано сме разисквали конкретни аспекти, а ето сега вече имаме наистина реално въздействие върху световните процеси. Това е още един пример, на който можем да се спрем, а именно постигнатото в Кигали. Действително, Европейския съюз като лидер дава пример за действие на световната сцена в борбата срещу промените в климата. И ако се изпълни напълно предложеното изменение, ще доведе наистина с по намаляване на затоплянето на планетата с половин градус, което е изключително важно. Ето това е един пример как до каква полза се стига, когато на време и преждевременно се предприемат конкретни стъпки. Разбира се, можем да поставим въпроса дали ако не сме имали тази позиция, щеше да се стигне до такъв успех в Келгари. Казвам всичко това, защото когато ратифицираме изменението към протокола от Монтреал, очевидно очакваме пълно изпълнение на изменението, прието в Кигали от всички държави членки в Европейския съюз. Това засяга също така и всеки износ и внос. Ние знаем, че е необходимо да се отчете процеса, що снася до квотната система, системата за проследяване. Така че имам конкретен въпрос към комисията. Наистина, как, по какъв начин ще можем да гарантираме, че ние самите изпълняваме а, изцяло изменението а, в Килгали след ратификацията? Благодаря. А сега господин Педичини. Благодаря, президент. Ringrazio la collega благодаря, е, госпожо председател. Благодаря и аз е, е, на госпожа Конечна за извършената от нея работа. Във връзка с забраната, която се предлага за хлор въглеводороди при хладилната техника, охладителните системи, замяната с други вещества така че в крайна сметка да се отрази необходимото, за да не се нарушава тропосферата. Знаем, че тяхното въздействие, въздействието на тези вещества е много по-вредно, отколкото на въглеродния диоксид. Виждаме, че глобалното затопляне се влушава все повече. Така че, важно е Онези, които работят по проблемите на озонния слой, също така да работят в съдействие и хармония с онези, които работят срещу глобалното а, за топляне. Могат вещества да заменят хлор въглеродите, които са налични в промишлеността и всъщност даже по-добра работа вършат в охладителните системи. Така че това е една изключителна възможност. Европейски съюз трябва да се възползва от тази възможност, защото ние можем да бъдем наистина в фронта на новата технология в този смисъл. Благодаря, госпожа Дорнадо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Конечна за изказването й. въглеродите са газове, които имат влияние върху околната среда, трябва постепенно да се премахнат. Слува ми се е за важно първо да припомня че хлора въглеводородите трябва постепенно да бъдат заменени. ХЖФСС забранени с протокола от Монреал, тъй като влушават състоянието на озоновия слой. Но има замяна с други газове, които също съставляват заплака за планетата тъй като са парникови газове. За това трябва да бъдат заменети. Този път трябва да сме предпазливи да бъдат заменени те с альтернативни газове, които нямат ефект върху околната среда, не са парникови газове. Трябва да припомним също, че случването на споразумението беше договорено на, от държавите членки от 178 държави. Протокола от Кигали е резултат от сътрудничество между държавите, които са страни по Монреалския протокол. Благодаря. Сега господин Оуен от името на комисията. You, uh, Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Първо благодаря на докладчика за доклада който е подготвен по ефективен и резултатен начин и стига до много ясни заключения. Мисля, че това ще ни помогне за да може бързо да стигнем до ратифициране, приключване на работата по досието, така че съветът да може в началото на есента да приключи работата си по него, за да може Европейския съюз да бъде готов да предложи своята готова позиция на партньорите. Очакваме Държавите членки, разбира се, се движат е, на различна скорост по отношение на приключване работата, но се надявам, че до януари 2019 до срокът ще можем да приключим работа по въпросите, които бяха повдигнати. Първият във връзка с отношението на САЩ по този протокол изменението съответно честният отговор на този въпрос, мисля, че наистина Джон Кери беше водещ в отстояването на лидерската роля на САЩ. Сега обаче нямаме доказателство относно реалното положение на нещата как точно се развива всичко в Съединените щати. На следващото официално заседание в Банкок след няколко седмици ще можем да получим някаква информация от партньорите, но очевидно по-настоящем с хората, експерти, с които аз работя, няма промяна в тяхното отношение. На второ място, във връзка с изпълнение на изменението, което се предлага. Разбира се, Европейския съюз се намира в отлична позиция, за да може да изпълни всички изисквания, които се предлагат, защото регламента, за който става дума тук, е вказ е, в тази насока е, предвиден. Що се отнася до докладването, лицензиите, разрешенията, имаме няколко промени в нашата система, които съответстват на предложените изменения по отношение на съществуващите норми. При разрешенията, както може би знаете, протоколът не уточнява точно какви ще лицензните системи, така че ние със сигурност ще имаме предвид нашата квотна система а, с малка промяна за отчитането, което напълно отговаря на изискванията за разрешителните системи по седми протокол. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Конечна, желаете ли да коментирате? Jen dodám, že děkuji kolegům za debatu a pevně věřím, že... Благодаря. Благодаря на всички колеги за дебата. Обедена съм наистина, че утре ще можем да стигнем до единогласие по тези резултати. Ще можем ясно да заявим позициите на държавите членка и на Европейския съюз. Благодаря. Искам да ви напомня, че днес е крайния а, срок за внасяне на изменения в 17 часа. А, гласуваме 22 юни до пленарна зала през месец юли. Следващата точка, а, а именно конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха, далечно разстояние, намаляване, покиселяване, еутрофикация, тропосфера. А, госпожа Дина Йона Валян е докладчик по това досие. Как точно стоят нещата във връзка с решението? След разговорите, които проведохме за директивата за националните тавани на емисиите, и като имаме предвид, че замърсяването на въздуха се отразява сериозно върху здравето на хората. Економическата комисия на Европа на ООН работи за постепенното намаляване и недопускане на замърсяване в региона. През 1979 година беше приета конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на дълги разстояния замърсяване. Има 8 протокола към нея, целта на които е да се намали подкиселяването, атрофикацията и нарушаването на тропосферния озон. През 2012 беше направено изменение на някои от протоколите по отношение на частици, като САЩи, например. Сега трябва да се ратифицират тези изменения, за да имат задължителен характер. Този протокол в Европейския съюз се въвежда чрез директивата за националните тавани на емисиите. Директивата влезе в сила на 31 декември 2016 година. Ратифицирането на измененията към протокола ще бъде важна стъпка напред към защита на човешкото здраве и на околната среда. Затова аз приветствам проекто решението на съвета и предлагам Европейския парламент да даде своето одобрение. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, като започна с господин Паулучи. Благодаря, госпожа председател. Става дума за ратифициране на изменения, с които ние сме съгласни. Промяна в протокола от Готенбург, където се налагат някои ограничения и които ни е позволяват да се намесване по отношение на някои замърсяващи вещества. Това е изменение, което е стъпка в правилната посока и ще го подкрепем. Благодаря, господин Павлучев. Госпожа Гърлинг има думата. Благодаря, госпожа председател. Аз няма какво да добавя. Аз подкрепям това изменение и очаквам деня, в който гражданите няма да бъдат засягани от замърсяване на въздуха. Благодаря ви. От Алда има ли някой? Тогава госпожа Конечна има думата. Вие също подкрепяте. Господин Екхаут, може да кажете нещо ново, моля ви. Аз мога да кажа, че не го подкрепам, но това ще бъде нови, но няма да е вярно. Тъй като подкрепям това изменение, става дума за прилагане. Права сте, госпожо председател, че Европейския съюз прилага това чрез таваните за националните емисии. Европа беше водеща и това доведе до глобални действия. Щеше ме се да мога да го кажа, но тук виждаме, че именно енергията на държавите членки беше насочена към това да не се отива по-далече от протокола от Готенбурга. Говорим все пак за замърсяване на въздуха, за здравето на хората. Изглежда има европейски държави, които не искат да заемат водеща позиция в справянето с този проблем. Ние обаче ще подкрепим изцяло вашия доклад. Благодаря, господин Педичини. Нека да допълня нещо. Моята група също подкрепя измененията. Говорим за краткосрочни замърсители в случай, но когато говорим за замърсяване на дълги разстоявания, трябва да имаме предвид и последните решения, взети от президента Трамп. Съединените Американски щати насочва вниманието си най-вече към въглищата като източник на енергия, което засяга замърсяването не само в САЩ, но и в целия свят. Не бива да се подкрепят от Европейския съюз никакви ангажименти, които могат да подкопаят постигнатите на по-ранен етап споразумения. ТИТИП все още не е прият. СЕТА също буди безпокойства. Не става дума само за това, че Трамп решава да не прилага споразумението от Париж, но трябва да имаме предвид и временното влияние на сета. От комисията. Благодаря ви за работата по два досия. Ние се радваме, че е, има този доклад за ратификация на изменението към протокола. Е, беше проведена дискусия в комисията е, през 2013 година. На времето това беше публикувано като част от пакета на комисията за по-чиста енергия, както и заедно с други законодателни предложения. Директивата за таваните, на националните емисии, както и за емисиите от малки горивни инсталации. Само три страни до сега са ратифицирали тези промени към протокола и САЩ са една от тези страни. Съюзът затова трябва да вземе решение за ратифициране на протокола, измененията към протокола максимално скоро. също съседните държави от Централна Европа и също Източна Азия може да последва нашите стъпки. За това трябва да се вземе бързо решение за ратифицирането на ревизирания протокол. Както беше подчертано вече, активното сътрудничество с трети държави за намаляване на вредните емисии е от особено значение. Последните проучвания посочват, е, че увеличаването на замърсяването на въздуха, като в Индия, Китай, е, засягат е, натрупването на замърсяване и в Европейския съюз поради преноса на тези вредни замърсявания на големи разстояния по въздух. Затова е важно да имаме добро сътрудничество с международните формати, в които се води битка срещу вредните емисии. В отговор на нещо, което беше споменато от господин Айкхаут, за това, че държавите членки не отиват по-далече от протокола от Готенборг. Това е така за 2012. Там в протокола се посочват им, лимитите за емисии до 2020. Директивата за националните емисии също поставя изискване към държавите членки, които ще се прилагат обаче след 2013 и те са по-строги от онези, които се съдържат в протокола от Готенбург. Благодаря ви много за подкрепата. Ако има нужда от изменения, можете да ги представите днес до 5 часа. Надяваме се, че скоро време ще можем да гласуваме в комисията МВ. След това ще гласуваме в пленарна зала. Преминаваме към разисквания за възражения съгласно член 106 условия за одобряване на активни вещества, амида, клоприт, тиаметоксам и клотианидин. Госпожа Гърлинг, добре ли ги произнесох? Благодаря ви много. Благодаря на докладчика, госпожа Гърлинг и ви давам думата, за да ни представите този въпрос. благодаря. Аз няма да се опитвам да произнасям тези три активни вещества. Предложението на комисията увеличава ограниченията към всички видове вещества от този тип. Аз бях изненадана, тъй като има гледани в съда момента, тъй като не е завършено предоставянето на научно доказателства от ЕФСА. През януари беше посочено от Съда на Европейския съюз, че сегашните мерки не са имали положителен ефект върху насекомите, които опрашват растенията. Има ограничени случаи, когато комисията е надвишила правата си в областта на прилагането. Затова съм повдигнал възражения. 21 член позволява на комисията да изменя, изменя прияти вече а, норми, само когато бъдат а, представени нови научни доказателства и комисията трябва да базира това на оценка на риска, че активното вещество представлява неразумен риск за колониите от пчели. ЕФСА е единствената агенция, която може да направи оценка на риска и да оправдае ограниченията, но такива доказателства не са представени. Тези предложения изглежда са направени от комисията на базата на липса на данни. Комисията също ни показа, че това предложение съответства на принципа на пропорционалност и забраната за използването на тези активни е, вещества върху всички видове е, посеви е, е неразумно и прекомерно, тъй като не са изпълнени изискванията. Няма доказателства в полеви условия за това, че тези вещества съставляват неприемлив висок риск. Това предложение а, сега засяга а, посеви, които не представляват никакъв интерес а, за пчелите. Има и други ограничения, свързани а, с, засаждането на растения, които са привлекателни за пчелите години а, след като са били използвани тези вещества. За да имаме правна яснота, трябва да има доказателства, които да подкрепят новите мерки. Действията на комисията, както посочва и съда, не са проява на добро нормотворчество. Като оставим на страни тези аргументи, има и друга мотивация, а именно, че съм обезпокоена че комисията не отчита косвените неблагоприятни въздействия върху околната среда от решението на комисията. Първо, използването на пестициди, които не са обект на тези ограничения, които могат да доведат до вредно въздействие на други видове. Освен това, не се отчитат и други фактори. Ако фермерите не могат да отглеждат култури, защото сме забранили тези вещества, това не означава, че ние ще спрем да потребяваме тези сълскостопански продукти. По-скоро ще разчитаме на внос. Това е форма на изтичане на бизнес за фермерите. Ние, разбира се, ние грижа за доброто здраве на пчелите, ние концентрираме нашите усилия обаче върху вещества, които не съставляват голям проблем. Преди 5 години в тази комисия ние гласувахме повече бюджетни средства за научно-изследователски проекти за справяне с проблема с високата смъртност сред пчелите. Никой не говори за тях вече. Говори се само за тези котоноиди, вместо да се вземем с реалните проблеми. Мисля, че трябва да се върнем към тези реални проблеми и да спрем да виним пестициди, които за които няма доказателства, че са вредни в случая. Това е по-скоро идеологическо решение. Съжалявам, че някои колеги считат, че лобийски групи, големи корпорации са повлияли. Не. Искам да ви кажа, че към мен се обръщат по-скоро лобисти, които са против използването на пестициди. Затова е, трябва да има дългосрочен план за примахване на използването на пестициди в селското стопанство, без да ни се казва как трябва да се храним в бъдеще и без да се съобразяваме с проблемите, които са свързани с използването на пестициди, така че те да се използват разумно, целево. Също трябва да се обърне внимание на това как се третират семената преди засяване, вместо да се налага след това да се пръскат посевите. Защо забраняваме сега продукти, които използваме продукти, които имат по-вредно въздействие. Ако може да припахнете пестицидите от производството изцяло в Европа, добре, моята позиция е по-различна. Но може и сме свидетели е, сега на множество разнопосочни атаки, които водят е, до е, забрана или ограничаване на един или друг продукт. Аз организирам среща с граждани тази вечер и много от тези граждани днес могат да ви кажат, че те искат решенията да се базират на научни доказателства. Знаете, че в 11 часа трябва да отидем на заседанието на ИТРЕ. За това ще дам на всеки по една минута, доста и дълъг списъка. Можем да използваме и системата Донт. Някои да говорят, други не. Мога и нищо да не променям, само да ви помоля да не навлизате в твърде големи подробности. Започваме с докладчиците в сянка. Е, НП, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Аз говоря от името на колегата Пити Кайнен и слушах госпожа Гърлинг. Съгласен съм с предложението. И всъщност говоря от името на господин Яр. Има четири причини, които са важни за господин Яр. Оценката на риска, отхвърлена от повечето държави и членки преди три години. Няма правно основание. ЕФСА, може би през ноември, ще направи нова оценка на неоникотиноидите възоснова и на оценката на комисията. Тук липса пропорционалност, освен това, особено в частта за захарта. Намалението на риска не е разгледано достатъчно добре. Не се очита факта, че альтернативни продукти просто няма или няма как да доведат до по-добри резултати не се разглежда достатъчно и възможността за резистентност към вредителите. За това и ще кажа, че гледната точка на ЕНП е малко по-различна. Благодаря. Знам, че няма време. Опитах се да съкратя, но моля да не ме е, прекъсвате, защото темата е изключително важна. Ние се готвим отдавна по тази тема. Мисля, че в Европа има сериозен проблем. Пчелите измират. Научната общност посочва, че химикалите са една от причините за това. Принципно има консенсус, че пчелите измират заради неоникотиноидите в пестицидите. Аз не съм съгласна с докладчика. Трите инсектицида, забранени по-настоящен в Европа, са наистина много опасни за пчелите. За това и беше наложена тази частична забрана. Но трябва да кажа, че след това се появиха и много други научни проучвания, които също потвърдиха, че неоникотиноидите са опасни за много видове, не само пчелите, но и много други, например птиците. Става дума за опасни вещества – нещо, което само допринася за стигането до извода, че трябва да се продължи мораториума на употребата. Много е важно да подкрепим тази забрана на комисията и най-сетне да направим нещо, което отчита колко сериозна е опасността от тези вредни за околната среда химикали. Ние трябва просто да ги извадим от нашата екосистема. Изобщо не можем да си затваряме очите за опасността за пчелите. Трябва да бъдем предпазливи и да заместим тези продукти. Знаем, че и гражданите го искат от нас – 4,5 милиона европейци ни подкрепят. Те подписаха петиция за забрана на неоникотиноидите. Това бих казала. Аз и съм любопитна за проявата, организирана от докладчика тази вечер. Наистина ние трябва да защитим пчелите и да сме сигурни, че се използват само безопасни вещества. Благодаря. Госпожо Гърлин, господин Флоренц има думата. Знаете, че аз съм ви подкрепил в много инициативи и съм ваш приятел, но днес съм напълно различно мнение. Нима сте сляпа. Ето тук химическата индустрия е представена от хората, които седят отзад в залата. Какво става на практика? Неоникотиноидите имат много ясно действие. Те са три различни типа могат да се използват от есента до месец април или май. Ако един микроорганизъм реши да стигне, например, до посевите от рапица през декември, той веднага ще падне мъртъв. Непрекъснато говорим в парламента за най-различни програми за бозайниците на полето, но те са обречени. Имам предвид полските мишки, лолугерите. И тук не става дума само за бозайниците на полето. Говориме отдавна и за капацитета на почвата. Всичко, което вие сеете, е много важно за здравето на растенията. Но ето виждам, че Байер също са представени тук. Те са седнали отзад в залата. Ние сме разговаряли с Байер и сме казвали, че тази ежедневна борба чрез ползване на инсектициди не е правилна. Самият аз съм фермер. Знам, че трябва да използваме някакви средства. Ако мислите обаче, че няма как по друг начин да се отглежда, например, рапица или захарно цвекло, Елате просто в моята ферма. Елате и вие, госпожо Гърлинг, и ще видите, че може да се работи и без никотиноиди. Разбира се, големите искат да са сигурни, че техните продукти ще се продават още 3 години на пазара, като през това време те разработят альтернативите. Не дейте да попадате в този капан. Нашите деца и внуци нямат нужда от такива отрови. Благодаря. Благодаря, но трябваше да сте по-конкретен. Освен това говорихте три минути, което не е добър пример за колегите. Госпожо Конечна. Благодаря. Аз ще съм много кратка. От името на цялата група на ГОЕ ще кажа, че сме много критично настроени, не разбираме и защо изобщо трябва да разглеждаме тази тема. Всеки има право на предложение, разбира се, но трябва да се запитаме на първо място какво ще правим, ако изчезнат пчелите – Нищо няма да расте повече. Знаем, че неоникотиноидите са доказано опасни за пчелите. Затова трябва да сме много внимателни. Унищожим ли пчелите, вече нищо няма да расте. Изведнъж много ще се изненадаме, че никакви химикали няма повече да ни помогнат. ГУЕ никога няма да подкрепи такава инициатива против екосистемите, против биоразнообразието в Европа и по света. Това е единствения ни шанс да опазим бъдещите поколения и не само пчелите, а изобщо живота на планетата. Госпожо председател, Говоря от свое име и като докладчик в сянка на АЛДЕ. Напълно съм съгласна с госпожа Гърлинг и искам да попитам господин Флоренц дали използва органични продукти и какви са тези органични продукти. Имаме и нови научни данни по забраната Все още, освен това, се работи по анализа на документа за пчелите. Държавите членки не са го признали до сега. Затова аз бих казала следното. Давам си сметка, че тук няма альтернатива. Ако ще се изтегля този продукт, трябва да се помисли изключително внимателно. Доказано е, че тези три инсектицида вредят на пчелите, казвате вие, но аз мисля, че ние трябва да се водим от фактите и научната общност. Господин Фария. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. По тази тема трябва да проявим най-вече предпазливост. Дори да не сме сигурни доколко са опасни тези вещества, ние знаем, че така или иначе биопопулацията в Европа драстично е намаляла през последните 4 или 5 години. Това може да е заради използваните инсектициди и други фактори, но ние трябва да спрем разпространението и на паразитите, това е ясно. На нас следователно ни трябват никотиноидите и както и Джули Гърлинг посочи, е необходимо да бъдем предпазливи. Затова аз бих гласувал за утре. Европейския съюз вече е забранил някои неоникотиноиди. Но Научните становища не ни показват пряка връзка с популацията на пчелите. А господин Флоренс който отива с автомобила си до фермата, сигурно ще види, че няма нужда от чистачки, защото няма и никакви инсектициди, които да се, инсекти, които да се лепят по стъклото му. Yes, thank you very much, uh, Chair. And uh, this is again a disc... Благодаря, господи, госпожо председател. Ние всъщност водим политическа дискусия по тема, която трябва да се остави на научните центрове. Европейската комисия трябва да се допита до експерти, за да вземе своето решение. Затова и аз бих се придържал към решението на комисията. Остава си обаче и въпросът в документа на госпожа Гърлинг. Комисията е в съдържавите членки и са съгласни, че ще трябва да се направят някои промени. До каква степен това ще повлияе на окончателното решение за неоникотиноидите? През 2012 година, освен това, се казва, че не се е установила пряка връзка между инсектицидите и намалението на популацията на пчелите. Затова аз се питам, има ли нещо а, в продукта, което е особено опасно за пчелите? Не знам дали комисията има повече информация. Искам и да ми се обясни, защо има забрана и за културите, които не привличат пчели. Мистер Ейкаут. Господин Ейхаут. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя Джули Гърлинг. Тя е много активна и по актовете за изпълнение. Нещо, което ми се струва добро, въпреки определени критики. Също така ми се струва добро, че ти правиш разграничение между ролята на комисията, на ЕФСА и останалите, защото понякога се казва, ние трябва да следваме сляпо това, което ни казва ЕФСА или Европейската агенция по безопасност на храните. Но след това нещата се променят. Според Джули, някои хора се водят от идеологиите. Но може би и Джули се води от някакви идеологии. Погледнете заключенията на ЕФСА от 2013 година. Там се споменава голям риск. Комисията взема своето решение възоснова на този доклад и обещава да направи преглед след няколко години. Евса междувременно продължава със своите проучвания, защото забраната 2013 година не обхваща зимните култури, а само летните култури. 2016 година се оказва, че има риски за зимните култури. Въз основа на всичко това, комисията се придържа към принципа на предпазливост. Предпазливостта беше спомената от някои колеги, които въпреки това подкрепят предложението на госпожа Гърлинг. Аз не мога да го проумея. Имам чувството наистина, че възраженията тук са възоснова на идеологията, а не науката. Господин Грип. Благодаря ви. Вече доста колеги се изказаха, очертават се две тенденции. От една страна тези, които напълно подкрепят инсектицидите, които съдържат въпросните вещества и тези, които смятат, че трябва да се изчака комисията да завърши своето проучване. Аз самият смятам, че трябва да бъдем обективни. Всеки си има собствени идеи. Казва се, че е възможно да се стигне до загуби за селското стопанство, други пък мислят има и много по-важни загуби. Това имаше предвид господин Флоренц, например – ние трябва да се водим от научните факти, това с което разполагаме. Решението, което ще вземем, трябва да почива именно на солидните факти. Според мен това е нашето задължение да вземем рационално решение. Утре обаче ще трябва да гласуваме. И двете и двата лагера упражняват натиск. Трябва да изслушаме и НПО, и производителите, тези, които произвеждат или използват веществата. Пак казвам, заради това и дилемата има доводи за и против. Благодаря, госпожо председател. Наистина много е интересно да чуя това мнение по отношение на току-що казаното от Португалия. И имайки предвид също така значимостта на пчелите по отношение на ролята им за селското стопанство в Европейския съюз и света, също така и в интерес на бъдещето. Много важно е да се запазят колониите пчели. Пчелните семейства, това е изключително важен компонент от хранителната варига. Много говорим тук наистина за научни прегледи, проучвания и проче. Имаме редица наистина примери за научни изследвания, които са сочат, че неоникотиноидите засягат птици, пеперуди други насекоми, може би не точно пчели. Има много проучвания в тази насока и констатациите наистина са факт. Що се отнася до полета, където са третирани културите с неоникотиноиди и пчелите, които се отглеждат в съседство, намаляват. Когато а, Европейския орган за безопасност на храните говори за висок риск, не можем да пренебрегнем този факт. И тези вещества може би не са единственото основание за спадането на броя на пчелите, но със сигурност е основание, е аргумент в тази насока, така че в крайна сметка забраната на тези три вещества, предлагани от комисията, наистина е стъпка по отношение опазване на колониите. Трябва да направим нещо по този въпрос. Не можем да отричаме факта, че е, тези е, вещества могат да бъдат ограничени. Не можем да кажем, че те са просто е, неизбежно зло, с което можем да живеем. Трябва да отчетем, че има висок риск и нашата комисия и парламента трябва да има категорична позиция по въпроса. Thank you. Now, Mr. Господин Верент от комисията, заповядайте. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Ще започна първо казаното госпожа Гърлинг. Наистина това е напълно основателно, че резолюция с е, възражение трябва да се основава наистина на прехвърляне на правомощията от страна на комисията, пък аз искам да кажа, че не така стоят на от, нещата от страна на комисията. И това е изключително важно, що се отнася до а, регламента във връзка с пестицидите. Когато ограничението за е 2013 година бе прието, имаше задължение да се предостави потвърждаващи данни по отношение на това, че останалите употреби са положителни. Получената информация в органа по безопасност на Европейския съюз сочи, че употребата не е безопасна, така че в крайна сметка комисията няма друг избор, освен да действа и да преработи ограниченията предишни съществуващи, така че в крайна сметка, когато има небезопасно вещество, то трябва да се ограничи, така че ние следваме плътно процедурите, записани в регламента в тази тази насока. След това, проучването, което засегна госпожа Гърлинг във връзка с опрашващите Много важно е да кажем, че първо трябва да видим как точно о, са реагирали земеделските стопани в хода на това проучване. Те всъщност са преминали към различни е, други альтернативни подходи. С други думи, отново посочваме, че альтернативата, която се изисква, не е правилна. Що се отнася до мнението на земеделските е, стопани, е, кои насекоми са полезни, крайна сметка отговорът ни казва, че е, е важно да се отчете онова, което е засягащ фактор за пчелните семейства и рояци. Основен проблем на ЕФСА – липсата на информация има какво да се желая в тази насока. Що се отнася до принципа на регламента, безопасната употреба трябва да се посочи с доказателство. Ако това не се направи, очевидно заключенията на Европейския орган са категорични. Много се изказаха относно документа за насока за е, пчелите, със съответно ролята при оценката на ЕФСА. Първото, което трябва да отбележим е, че предишният документ, който всъщност е документ на между организацията Европейски е, и Средиземноморска води, че всъщност няма оценка на риска, което може наистина да води до истинска категорична позиция, следователно най-добрата е, възможност, която разполагаме наистина по-настоящем са тези насоки. Бе зададен въпрос е, във връзка с преработката, евентуално на тези насоки, дали това ще доведе до промяна в позицията, не мога на този етап да кажа каже, дали изобщо ще се преработват насоките и в коя посока би поел подобна преработка. Въпросът от господин Халтемар също относно това колко всъщност привлекателно е, е отглеждането на захарна е, тръстика за пчелите. Да, според нас е, този въпрос е интересен, но ЕФСА няма категорично мнение по въпроса. И по-конкретно, когато разискваме конкретни примери, ЕФСА много ясно заяви, че има риск за следващите култури, които ще се насъдят на тези места. И господин Флорен също засегна този въпрос в изказването си. А именно веществата остават в почвата и следователно могат също да бъдат погълнати от следващите култури. И тук също нямаме заключение на ЕФСИ. Госпожа Гърлин каза, че би трябвало да сме разглеждали родители, също така са производството, загубата при отглеждане, по-високи внос и а, оценка на въздействието, преди да правим предложение на решението. Но нищо от това не се предвижда в регламента по растителни защита. Защо това а, не взимаме подобни аргументи? Ако ги бяхме взели тези аргументи, тогава щяхме да прехвърлим правомощията си. И накрая Споделяме желанието на госпожа Гърлинг да се проведат допълнителни проучвания по отношение здравото на жените и опрашващите насекоми. След 2020 година парламентът също одобри пилотен проект за допълнително разследване и проучване, що се отнася до здравето на пчелите, околната среда, ролята на пестицидите в тази насока и опрашващите. А, още един въпрос бе зададен, що се отнася до а, при, вътрешно присъщите а, характеристики на веществата или също разглеждаме приложенията. Да, отговор е положителен, има конкретна директива за пестицидите в тази насока и комисията ще докладва през есента относно нейното изпълнение и целите, дали са постигнати. Да, нас нещо ни вълнува употребата, а не само вътре при същите характеристики на веществата. Ще спра до тук, няма време. Има много още какво обаче да разкажа. Да, пчелите са много важни в света. Госпожа Гърлин, много моля да не бъде дълго изказването. Да, ще бъде кратка, ще се опитам. Трябва да кажа, че аз не очаквах да чуя нещо, което не чух в залата. Благодаря ви наистина за отношението, колеги. Е, през следващите 20 е, минути поне бих могла да опровергавам е, различните аспекти. Госпожа Кютелен много ясно казаха внимание, предпазни мерки, заместване трябва да се имат предвид тези принципи. Няма никаква информация по отношение на заместване. И мисля, че е крайно време да започнем да мислим наистина за а, преразглеждане на законодателството растителна защита, за да потърсим альтернативи. Е, заместващи вещества. Това е изключително важно, защото в крайна сметка наистина знаем, че има остатъчен е, е, остатък в почвата, който действа много по-дълго време, дори на много по-голяма територия. Така че в крайна сметка е лошо, ако говорим само единствено за заместване. Защо да не мислим по всички тези въпроси, когато така или иначе разискваме въпроса? Да, наистина, технически погледнато, всичко това не е заложено в законодателството по растителна защита, комисията, но ми се иска да можем да анализираме този въпрос и да проявим по-голям ентусиазъм наистина и вълнение по отношение на темата във връзка с пестицидите и пчелите. Ще спра до тук. Благодаря. Благодаря на колегите за проявение интерес по темата и интерес очаквам гласуването. Благодаря. Да, утре ще гласуваме и сега нека да подходим към съвместното заседание с Комисията по промишленост. Благодаря, колеги.